dear colleagues, I think we should start. And I switch over to German. Скъпи колеги, мисля, че трябва да започваме. Ще продължа на немски. Уважаеми колеги, надявам се, че и други колеги ще се присъединят към нас, тъй като предстои според мен да обсъдим нещо важно. Сред нас днес са Младежи участвали в Европейската младежка проява АИ на английски през 2018 година. Изслушването, което ще проведем с тях, ще се излъчва днес на страницата на Европейския парламент в интернет, както и по каналите в социалните медии на АИ. Така че се надявам, че през следващия един час стотици, може би дори хиляди младежи ще следят изслушването и ще участват в него. И вие, евродепутатите, можете да използвате хештег i2018, за да участвате в дискусиите онлайн. Същото въжи и за гостите ни, които са на задните редове. Дискусията онлайн ще се предава и тук в залата. Виждате екрана над трибуната. Както знаете, от 2014 насам Европейският парламент ежегодно организира проявата Ай в Страсбург. Тази година в проявата участваха 9000 младежи. Аз самата Разговарях с участвала в проявата група. Останах с впечатлението, че за тях е било много приятно да участват в тази проява. Бюрото на заседанието си на 16 юни реши заключенията от проявата АИ да бъдат обсъждани в комисиите на парламента. Съответният доклад бе предоставен на депутатите през септември. Целта на днешните дебати е да се проведе дискусия между двете страни, между младите европейци от една страна и евродепутатите от друга, за да може парламентът да изпълни и принципа, който е в основата на тази проява, както и за да откликнем на очакванията на младите хора, т.е. да ги изслушаме. Сред нас са трима от участниците в проявата, които ще ни докладват за своите притеснения, надежди, мечти и очаквания. Тези трима младежи ще изложат своите идеи, а ние, депутатите, ще ги изслушаме и коментираме. Знаете какви теми ще се обсъждат депутатите ще могат да правят спонтанни коментари по изложените идеи. Дискусията ще е разделена на две части. Първата част ще е посветена на образованието и културата, а втората на младежите и политиката. Нека сега направо ви представя тримата ни гости. Сред тях е Мало Сесил Вандранен Дранен Глисман, Мартин Уршел и Каролина Холовня. Ще започнем с Мало Вандранен Глисман, която ще ни изложи своята идея за партньорството в средното образование между изтока и запада. Имате две минути, няма да се случи нищо драматично, ако изтъкат тези две минути. Благодаря. Първата ми идея е за партньорството между изтока и запада – в контекста на глобализация и нарастващ популизъм е много важно поколението ми да е наясно с демократични ценности като гръбнака на нашите общества. Затова предлагам евро... партньорска програма между, източно и... между източни и западни училища. Така моето поколение ще може да обсъжда европейската идентичност и няма да допусне преподаването на националистическо съдържание в класните стаи. 15% история, география и гражданско образование и тези предмети да се преподават от европейска гледна точка. Всеки клас би трябвало да има клас партньор, за да види как другите реагират Обменът на студенти между различни училища в ЕСА ще даде възможност да се изгради взаимно доверие. Е, партньорствата и двойките ще се променят всяка година. По този, ще трябва да се осигуря сравними стандарти, но ще се запази разнообразието, защото 50% от социалните науки се преподават в зависимост от националната специфика. Европейски съюз би трябва да предоставя учебни материали и финансиране за обмен. Трябва да се канят и външни експерти, за да представят своята гледна точка. Така ще се засилят връзките, ще се защитят либералните ценности и ще се въведат общите либерални ценности като първа стъпка към европейска програма. Надяваме се европейските държави да приемат тази програма като стимул за равни образователни стандарти. Благодаря за вниманието. Председателката, благодаря ви. Благодаря, че представихте тази първа идея. Продължаваме с Мартин Уршел който ще ни представи своята идея за общоевропейски медии. Имате думата. Добър ден, дами и господа. Първата ми идея е свързана с платформа за паневропейски медии. Представете си един кампус някъде в Европа, където Авторите на филми и писателите могат да работят, живеят заедно и да споделят своите идеи с актьори, художници, продуценти. Представете си филмови студия и монтажни, които се обединяват в една паневропейска общност на създатели на медии. Представете си обществен телевизионен канал в Европейския съюз – който да е по примера на BBC и Netflix. Творческите решения ще се взимат от самите творци, но те трябва да представят своята работа на останалите части от общността. Те трябва да ги убедят и да приемат тяхната обратна връзка. Датската телевизия така прави своите а, серии. Netflix изгражда връзки с а, творците. Европейския модел за публична, за обществена телевизия ще се, ще се вмести в тези принципи. Представете си публичен телевизионен канал по интернет, също така в кината, за да може творците в цяла Европа да работят заедно, да ги свързва по един много практически начин, да свързва изкуството с аудиториите в целия Европейски съюз. Представете си местни общности от журналисти, писатели, кинематографи, които получават помощ от канала, за да създадат свой местен клон. Лесен достъп до стажове, но ако искаш повече отговорност, трябва да се обучиш в съответствие с най-високите изисквания – Невероятно ми се струва, че няма почти никаква възможност за връзка между европейските кинематографи, освен Европейската филмова академия с ограничен капацитет. Ние имаме нужда от европейски телевизионен канал. Благодаря. Благодаря ви и за тази втора идея. Сега ще ни се представи третата идея. Давам думата на Мало Фандранен Гилсман. Um, yes, what should, skills should be taught in school? Какви умения би трябвало да се преподават в училище? Новаторство и творчество са онова, което дава възможност на общността да расте те не се преподават в училище. Уч, учениците имат недостатъчен личен избор и са неподготвени за живота, защото нямат практически а, умения. Аз си съм имала опит а, с а, подобно обучение. Широкото обучение, което осигурява повече независимост води до раждането на нови идеи. Затова предлагам два часа седмично възоснова на проект, така че учащите се да развиват различни умения. Това може да бъде пилотен проект, като училищата да получават сертификат. За проекта студентите трябва да работят с доброволни наставници. Един проект може да бъде с различни житейски умения, или пък придобиване на, на различни културни умения от младсинствата или решаване на местни предизвикателства, като миграцията с Европейския съюз може да, изград, да помогне с различни инструменти. Много е важно проекта да се оценява в съответствие с критерии като новаторство, с, с независимост. По този начин учащите се ще имат възможност да развият своите умения. За бъдещето най- най-голямата ценност е новаторско мислене и а, на студентите, учащите се, ще се даде възможност да докажат себе си. Благодаря ви за този първи кръг от представения. Сега думата имат колегите депутати Хелга Трюпел. Uh, Чудесни идеи. Бих искала да се спра на въпроса за обществения телевизионен канал. Има въпроси какво означава съчетание между Netflix и BBC, защото BBC е линейна телевизия Netflix е създадена по, в съответствие с различен модел. Как виждате това съчетание? Аз лансирах един пилотен проект не за европейска обществена телевизия, а за европейска цифрова платформа. Какво би означавала линейна и нелинейна телевизия? но и цифров проект. Много от мнозина чух, че няма, че не е достатъчно, достатъчно да има обществена телевизия и е добре да съчетаят обществената и частната. Сабине. Ще се върна още веднъж на въпроса за медиите идеята трябва да достигне предимно до младите хора, ако правилно съм ви разбрала, или до всички. Вторият ми въпрос линеен или нелинеен да е моделът. Задавам този въпрос, защото младото поколение като че ли консумира по-малко линейно съдържание – използва по-скоро съдържание при поискване. Иска да разполага с много широк диапазон от съдържание, но да може да го консумира, когато пожелае. С други думи, би трябвало да има нещо като медиатек. А как стоят нещата с новинарските емисии? Евронюс, например, е такава общо европейска новинарска емисия, но тя не е особено насочена към младите хора. Така че как конкретно си представяте съдържанието? Я, преди всички му се бардо podziękować Много искрено ви благодаря за, това, за този оригинален поглед към бъдещето, оригинален и творчески поглед към бъдещето. Второ, изслушах възхитена представенето на образователните проекти с ясна европейска насоченост. Това са чудесни идеи за младежката награда Шарлеман и вашите проекти са, е, един много, са една много добра кандидатура. Благодаря за това, което ни представихте. Аз искам да привлека вниманието върху първия въпрос – обучаването на демократични ценности чрез обмен на, на класове изток-запад. Защо се спирам на това, макар че останалите съображения са интересни? Днес говорим много за, за приобщаване, за сплутеност, говорим за демокрация. Въпросът е следният – какво пространство смятате, че ще бъде запазано за 50% от времето посветено на развиването на ценностите? Само ценности ли са или практики? По същество, какви права и какви задължения? защото въпросът за задълженията като че ли остава малко на заден план. Силвия Коста, благодаря. Много бяхте позитивни. И проявата и беше чудесен повод по въпроса за обмена между училища. Това може да бъде прекрасен пилотен проект партньорство между учащи се от изтока и запада. Еразъм Плюс също предлага такива възможности. Знаете, че има Еразъм Плюс, не личната мобилност, а партньорството. Защо да не опитате с други страни и други училища да се представи подобен протект към Еразъм Плюс? или да се предвидят страни, в които да участват в един такъв пилотен проект. Второ, по въпроса Има опит в областта на европейските умения. Много оцених това, което казахте, че програмата трябва да има европейско съдържание. Знаете, че този опит вече съществува в европейските училища, но те са малко на брой. Според някои, почти всички училища в Европа, аз смятам, че това не е лошо. Аз смятам, че европейското гражданство се ражда отдолу в училището. И държавите членки трябва да създадат училища, които да се доближат до такъв тип училище, национални програми и европейски, национални европейски програми. Във връзка с Творческа Европа, предложете и платформи. Вече има предложени платформи. Има ли някаква идея, която можете да ни предложите? Благодаря, господин Офлинг. Най-много за две минути. Благодаря. Харесва ми идеята за обмена на умения. Харесва ми идеята за връзката между изтока и запада в областта на социалните науки. Мисля, че вие споменахте предотвратяването на националистическото съдържание. За мен това ми звучи малко по-орвеловски. Защото не всеки национализъм е краен на национализъм. Когато се говори за национализъм, често се има предвид колективна солидарност около държавата нация. Това, което ме притеснява е връзката между изтока и запада. Смята, има едно обобщение, че страните в Западна Европа са по-етнически разнообразни, отколкото в изток и може да има обратен ефект. Страните от изтока може да решат, че Западът ги гледа отгоре и това може да доведе до крайна националистическа реакция, която очевидно искате да избегнете. Благодаря, госпожа Шойдрова. Thank you very much. I will continue. Благодаря, ще продължа на чешки. Искам да ви благодаря за ангажираността, за изложенията. И да отправя един призив към вас във връзка с партньорството между училищата и уменията – Разбирам, че вие се опитвате да постигнете повече координация, малко повече стандартизация в областта на образованието и образователните програми. Силата на Европа се е, крие в, е, в многообразието. Ние не искаме еднотипен подход, искаме повече сътрудничество, и повече координация. И вие сте прави, когато поставяте акцент върху преподаването на европейско гражданство. И тук ангажираността с Европа играе своята роля. И имаме доклад за преподаване на Европейски съюз и би трябвало да има повече стандартизация, за да може гражданите в целия Европейски съюз да имат едно и също ниво на знание за Европейския съюз. Какви са правомощията на Съюза, на институциите и така нататък. При всички случаи благодаря за вниманието. Благодаря ви. И аз искам да задам един въпрос по идеята за общоевропейския медиен проект. Това е идея, която се обмисля и от комисията. Имам също така идеи и от страна на германския първи телевизионен канал АРД – но като че ли това са идеи, които ни отвеждат по-скоро в посока медиатека в класическия смисъл на думата. А доколкото разбирам, вие искате да има обмен между ползвателите, продуцентите и творците, в резултат от който да възникнат нови интересни продукции. Правилно ли съм ви разбрала? Последното изказване на Джули Уорд. Uh, Благодаря ви, че се отзовахте на поканата ни. Аз с много активно работя във връзка с Европейската младежка проява. Много е положителен опитът ми с нея. Много съм благодарна на онези депутати, които отделят от времето си, за да участват. Не всички от присъстващите тук в залата полагат това усилие, но има и такива, които работят за добруването на младеща в цяла Европа тъй като участват и младежи не само от Европейския съюз. Аз се запознах с група младежи от северо-западна Англия, които много ентусиазирано подходиха, много бяха радостни, че могат да са в парламента, да участват в междукултурен диалог, с хора от цяла Европа. Това бяха младежи, които идваха от много отдалечени региони в моя избирателен район и рядко имат възможност да се свързват с други хора, дори и в Обединеното кралство. За тях това беше наистина едно незабравимо преживяване. Аз участвах в сесията, в която се излагаха идеите изслушах всички идеи, които бяха изложени, всички изложили идеи младежи подходиха изключително професионално, много категорично, много синтезирано изложиха своите идеи, за да могат и да бъдат разбрани. По въпроса за сътрудничеството между Запада и Изтока, съжалявам, че не изслушах изказването ви. Имате предвид държави извън Европейския съюз или сътрудничество между държави от Европейския съюз? Имате предвид сътрудничество между държави членки. Изпълнявам някои функции в отношенията ни с страните от Балканите. И мога да кажа, че младежите на Балканите се чувстват европейци. В никакъв случай не се чувстват маргинализирани. Чувствали са се европейци дори още преди държавите им да се присъединят към Европейския съюз когато съм в командировка в някоя от тези държави, не оставам с впечатлението, че тези хора са с усещането, че са по-малко в състояние да отстояват своите култури, тъй като гледат на тези култури в европейски контекст. Председателката, благодаря ви. Сега на вас двамата се пада нелеката задача да вземете отношение по многото въпроси, и коментари в рамките по на две минути, но мога да ви обещая, че ще бъда щедра с времето. Okay, um, thank you very much. Благодаря ви за коментарите. Наистина съм съгласна с това, че трябва да имам стандартизиран модел за <clears throat> информиране за работата на Европейския съюз. Това въжи не само за начина по който функционират институциите, но и за демократичните ценности. Трябва да има стандартен модел за преподаване на демократични ценности в училищата. Един мой приятел, например, бе на обмен в средно училище в друга държава и остана с впечатлението, че някои учители са политически пристрастни. Става дума за преподаватели с по-скоро десни убеждения, а преподавателите са хора, които учениците обикновено уважават и ако върху учениците се въздейства най-вече в часове по обществознание, например, то това не е добре според мен. Не, в случая става дума за източноевропейска държава. В никакъв случай не искам да се отнасям покровителствено към тези държави, но не всички ученици там могат да пътуват и ако имат възможност за участие в виртуален обмен, например по Skype, то ще могат да се доближат до демократичните ценности. Аз лично съм израснала с тези ценности. Програмата е Разъм Плюс. Доколкото разбирам, тя е по-скоро за обмен в областта на висшето образование. Казвате, че е и за обмен в средното образование. Добре, но има много средни училища в Европа, които са частни, например не навсякъде има също така европейски училища. Затова, според мен, трябва да има обща система от европейски училища, за да може всеки да се възползва от нея. Освен това, училищата не бива да са политически пристрастни. Те трябва по-скоро да останат верни на демократичните ценности. No, no, back. Mach mal so weiter. Okay. Можете да продължите, казва председателката. Идеята ми е да се провежда междукултурен диалог, за да се отстояват ценности. Не бива да се поддаваме на въздействието, което се оказва от съответната управляваща партия. Всяка страна има своите културни особености по отношение на кухнята си, на езика, на традициите си и това трябва да се преподава. 50% от часовете по обществознание трябва да са посветени на теми, свързани с съответната държава. Но трябва също така да се прави повече и за изграждането на европейска идентичност. Учениците трябва да се чувстват част от Европа и част от училищата също, без обаче да се отнасяме покровителствено към тях. Председателката, нека изясня нещо. В миналото Еразъм бе програма предназначена най-вече за студенти в висшите учебни заведения. А към момента Еразъм Плюс обединява всички програми, които съществуваха в миналото. Програми за обмен между средните училища, за партньорства между средните училища, програми за обмен на преподаватели, стажове, подпомагане на младежки организации, които реализират европейски проекти. Всички тези дейности се извършват по Еразъм Плюс. Трябва да призная, че в рамките на новата програма Еразъм Плюс средните училища до някъде бяха пренебрегнати. Вчера обсъдих въпроса с представители на национални органи. Говорихме за това как може да се подобри положението в това отношение. Но така или иначе, обменът между средните училища е едно от действията по Еразъм Плюс. Казвам това, за да няма недоразумения. Еразъм по принцип винаги се е свързвала с обмен между вузовете. Затова и мисля, че трябваше да се намери по-различно име за тази програма. Господин Уршел, имате две минути и повече дори. Благодаря. Благодаря ви за въпросите. Ще се спра първо върху въпроса за Netflix и BBC или нейното излъчване и след това ще се спра по-подробно върху идеята като такава. Първо, какво представлява BBC? BBC все повече преминава към нелинеен модел. Това е типично за всички телевизионни канали. След някоя и друга година телевизията ще се състои от семейство, от сходни платформи ще има сливане между телевизията и киното. Телевизията все повече ще заприличва на кино, а киното все повече на телевизия. И всичко това ще е обединено в интернет. Затова нека подходим новаторски, нека си изработим план. Нека си помислим за това как би изглеждал един амбициозен план – при така създалите се нови условия, при които няма ясно очертани граници. Аз, разбира се, не предлагам идеалното решение, но гледам на нещата като човек, който иска да реши проблем. В Европа разполагаме с изключително добри творци, с прекрасни журналисти, мислители, писатели но всички те работят на различни места и не се срещат често помежду си, освен когато участват в фестивали. Говорил съм по този въпрос с филмови дейци. Те са ми казвали, че искат да се свържат с общността си, искат да участват по-активно в обмен с нея, но няма структура, която да ги подпомага. Ако един германски филмов дец, например, иска да работи в Франция, то това за него е трудно. И това е изненадващо и тъжно едновременно. Как можем в такъв случай да насърчим обмена между тези хора? Как могат те да споделят опита си, да споделят върховите си постижения? и как можем също така да се справим и с нововъзникващите предизвикателства. Не се знае как точно ще се оформи сближаването между отделните медии. Затова предлагам активно да му въздействаме и да активно да го оформяме в бъдеще. Създаването на един общо европейски канал ще е възможност да се споделят европейски наративи Хората ще могат да споделят личния си опит, да разказват за живота си. Така ще може да се чуе гласът на различни поколения, ще може да се даде израз на различни гледни точки. Ще можем да си отговорим и на въпроса какво всъщност искаме да застане зад европейските ценности. Да ви дам за пример Кшиштоф Кишлавски, един голям полски режисьор и неговата трилогия с трите цвята. Тя е посветена на много важни теми, свързани с Френската революция. Какво искам да кажа с това? Филмовите дейци все още имат какво да ни кажат. Този полски режисьор вече не е сред живите, но има много млади филмови дейци, които имат какво да изразят. Председателката, благодаря ви. Сега трябва да пристъпим към втория кръг може ли да кажеш това, което искаше да кажеш по време на втория кръг? Добре. Сега преминаваме към втория кръг, посветен на младите хора и политиката. Започваме с Каролина Холовня. Посланници за активно гражданство. Здравейте! Аз искам да предложа Титлата като награда, титлата за европейски посланник. Важно е в социални и политически сфери да се поощрява разпространението на европейските идеи. В е, моя опит аз познавам много хора в отдалечени части, селца, които организират семинари на европейски теми. Има и местни политици, които винаги са, кога на място винаги могат да бъдат заговорени. Би трябвало да окоръжим тези хора да продължат тази работа и в бъдеще. Посланник на активното европейско гражданство – това е титлата и за нея може да се подават заявления. Е, тези заявления могат да бъдат изпратени от група от 10 човека със съответната аргументация. Това може да са хора, учители, активисти, всички, които по някакъв начин въвличат младите хора и ги окоръжават да бъдат активни участници в обществото. Защо е необходима една такава титла? Защото така ще се покаже, че ангажимента на тези хора се оценява от европейските институции. Освен това, това, тази инициатива може да се получи от инициативата на Европейския парламент в рамките на кампанията. Това може да достигне, тази инициатива може да се разпространи и до най-отдалечените краища на Европа. Благодаря ви. Това е една чудесна идея. И сега отново към Мартин. Европейския съюз съвсем наблизо. Благодаря. Аз отново ще попитам какъв ни е проблема. Въпросът, от който аз се интересувам е как да създадем чувство за отговорност за е, обикновените европейски граждани, е отговорност към Европейския съюз. Има чувството, че Брюксел е много далече и Европейския съюз се случва някъде много далече. Начина по който може да се преобърне тази тенденция, този начин на мислене е да създадем една по-лична, по-лична връзка между политическата структура на Европейския съюз и местното равнище. Особено мисли за граничните райони и отдалечените части на Европа, отдалечените региони може да имаме нещо като европейски сенатор във всеки град, особено в периферията. Задачата на този човек няма да бъде да, да представя, представлява културата, а да поощрява Функцията на европейското културно общество да идентифицира проблемите в, на местното равнище, които могат да бъдат решени чрез Европейския съюз и да помогне на гражданите да получат помощ, която вече е на лице, т.е. Да, да преодолява бюрократичните бариери. Информацията, с която разполагаме, е много безлична. Тя е на лице главно в, в, в е, столиците. Аз съм говорил с хора от източна Германия, от малки селища и те казват, че Европейския съюз много често не знае нищо за техните съдби, за, техно, за тяхното ежедневие. Така че най-хубаво би било да имаме сенатори, които са от тези общини. Те трябва да преминат през определено обучение и да се ангажират да разберат структурите и ценностите на Европейския съюз, европейската история и да могат да помагат на млади хора, които искат да сторят нещо – но не знаят как да се включат в политиката. Т.е. тези сенатори могат да бъдат полезни, като оказват помощ на тези млади хора да започнат своята дейност. Това е нещо, което младите, от което младите хора имат нужда, особено в отдалечените региони. Това е инициатива достойна за вашата комисия, защото а, това е една инициатива, насочена към европейското гражданство, която би трябвало да започне още преди европейските избори. Благодаря. Благодаря и за тази идея и преминаваме към последната идея. Каролина има думата. Благодаря. Европейските институции би трябвало да дават микрогрантове, които да поощряват разбирането за Европейския съюз на микроравнище, например, още преди европейските избори. Ние, младите хора, искаме да имаме шансове да подкрепим страхотните идеи, които имат други млади хора. Освен това, много често определена помощ от Европейския съюз изисква много знания. Микрогрантовете могат да бъдат съвсем минимални суми от около 100 евро, които да са насочени към отделни граждани. Заявка Оценката за грантове може да почива на определен проект, например фестивал или конкурс, или пък семинар, или пък някаква нова идея, която да може да се развие. Нищо не е толкова окоръжително, колкото действието. Малка отговорност, малка сума пари да се даде на неопитни хора може да звучи абсурдно, но в крайна сметка това е важна подкрепа. Аз самата мога да кажа, че съм работила с програми по Теразъм Плюс и има много млади хора, които имат страхотни идеи, които млади хора, които показват голяма отговорност към програмите. Затова смятам, че микрогрантовете са добра идея. Ето, например, парламента дава микрогрантове за организации, които поощряват знанието за, разпространяват знание за изборите. Това може да е един от е, опитите, от които да се получим. Това ще, ще са малки грантове за голяма промяна. Благодаря ви и за тази шеста идея. Сега започваме с Кристина. Благодаря. Най-напред искам да кажа нещо по това, което каза Мало. Вие правилно идентифицирахте проблема с учителите, но искам да ви кажа, че парламентът прие един доклад за модернизацията на образователната система. Има цяла глава посветена на учителите. Както и техните умения да преподават добре и да отговорят на нуждите на образователната система и тук сме включили и нуждата от знания за мобилността в рамките на Еразъм Плюс. Каролина, първата идея на Каролина. Конфуци е казал, ако един учител учи, научи ученика на нещо, ученикът никога не може да се отблагодари достатъчно. Не парите мотивират учителите, а вие, вашите идеи, мотивират учителите. Най-голямата награда за един учител е успехът на неговите ученици, а не възнаграждението. Това, което би било полезно е обмен между посланици на образованието. Много ми хареса идеята за микрогрантовете. Благодаря. Исках да изчакам превода. Благодаря Силвия Коста, две минути. Аз бих предложила на организаторите на комуникационната кампания на парламента да, да отчита интересните предложения. Често кампаниите а, са доста безлични. И за това аз разчитам на едно по-тясно сътрудничество по активното гражданство. Чудесна идея. Работим по нова програма, която ще се нарича Гражданство, права и ценности. Защо не? Аз мисля, че това е една идея. Харесва ми предложението, което не е лесно за реализиране. Може да се направи спонтанно, без да се правят някакви конкретни инвестиции. Идеята за сенаторите е Европа на твоя съсед или на, твое, на твоето съседство. Как бихте структурирали? Смисълът, разбира се, да се покаже, че Европа влияе и подпомага много проекти, възможности и решения. Но как точно го виждате? Малкото... Малкият принос... А не, извинявайте. Активното гражданство... Знаете, че имаме награда за европейски граждани. 40 граждани бяха избрани от цяла Европа. И в известен смисъл те представляват активното гражданство но всъщност вие имате предвид един по-различен опит. По тези малки грантове никой не казва, че, могат, че не могат да се използват другите фондове. Те са назначени за социално включване, за социална ангажираност. Защо да не се тръгне от един проект на местно ниво и той да стане междурегионален. Благодаря, господин Малинов. Благодаря. Много комплименти получихте днес. Моят комплимент би бил – благодаря, че се придържахте към темата и се вместихте във времето, защото е много трудно в един демократичен дебат да говорите за две минути. Вие чухте за много неща, които не познавате, програми, документи. Хубаво е, че не ги знаете, защото може да видите, че това е наша че понякога това е наша вина, вина за това, че понякога законодателството има дефицити. Не сте виновни за това, че не знаете а, не знаете, че Еразъм се простира из училищата. Това е наша грешка, не е ваша грешка. А, чудесно е, когато има припокриване на идеи от различни посоки. Аз самия участвам в България в една инициатива Европейски учители. Ние се концентрираме върху учителите, защото има много ясни критерии за, за учителите. По-лесно е да се работи с тях. И се концентрираме върху друга група. Не знае как е във вашата страна, но има огромна мрежа от, библиотека, от библиотеки в България. Библиотекарите са огромен резерв. Те са добре образовани, те четат много и са много мотивирани. Така че връщам тази идея на основното ниво, т.е. учителите и библиотекарите са хора, които работят за нас. Те вече са налични. И това, за което говорихме тази сутрин, е точно това, за което вие говорите. Нов фонд за за европейското гражданство. Естествено, вие не го познавате този фонд, защото той още не е основан. Хелга Трюпел. Благодаря, Петра. Искам да се върна за възприятието на Европа от страна на обикновените хора. Наистина, отговорността разпознаваемостта за Европейския съюз е ниска и това е наш общ политически проблем, ако не принадлежим към антиевропейците. По-лични отношения. Чудесно. Аз бих казала даже участие на гражданите, защото според мен това е единствения начин да се привлече вниманието на хората – и идеята за европейските сенатори. Е, това е стара концепция. Имаме тук, имаме в Штатите сенатори. В Долна Саксония имаше европейски посланници в училищата. И това бяха ученици. Тази идея ми харесва повече, отколкото идеята за сенаторите, защото имаме доста възрастни хора, които работят в тази област, но деца, ученици да, да функционират като посланици на Европейския съюз, това е по-интересно. Председателката. Да. И може би още нещо, което да включим в тази концепция за посланиците. Многото доброволни Многото доброволци, които са участвали в обмен между училища, те могат да бъдат посланици, да, те могат да разпространяват идеите, това, и да разказват за това, което са научили и да заострят апетита от други свои връзници, да се ангажират активно с европейски теми. Това също може да се обвърже. Сабине Верхайм, като информация може да използваме и разширението на европейските на, на офисите на Европейския съюз. Мисля, че не трябва да се намалява техния брой, както стори комисията и предлага комисията. Напротив, тенденцията е противоположна. Трябва да се разпространява информацията. Ето, броят на депутатите не е достатъчен е, те да покрият всички национални региони. Сега микрогрантовете. Имаме е, различни програми, предвиждаме и различни програми, където достъпът до малки суми да е улеснен. Това е идеята, защото наистина процедурите в, за големите проекти са, са много сложни, изискванията, процедурите са сложни, тежки така че наистина трябва да има малки грантове, които да се дават сравнително небюрократично и които естествено да почиват на една здрава аргументация. Важно е тези пари да се вливат наистина в един проект, така е, но сме на едно мнение, с малко пари трябва да може да се направи повече. Благодаря. Сега искам да дам думата на комисията. Моля, вместете се също и вие в две минути. Благодаря. Благодаря и на младите хора за това, че са тук сред нас и ни представиха техните страхотни идеи. Това показва колко е важно участието на младите хора, участие в действие. Това го наричам аз така. Аз самата бях във вашата роля преди и знам, че много хубави резултати могат да проистекат от такива идеи. Сега за малките проекти. Едно от новите неща, които предлага Комисията за Европейския корпус на солидарност, който преди няколко дена бе е, въведен и е, предложението за разъм, е, Тук са включени тук е включена именно логиката за малките проекти. Предлагаме проекти за участие, които да огоръжат млади хора да развиват проекти, да развиват своите идеи, защото когато човек е активен, като млад, това е едно чудесно условие за участие и в по-големи проекти в бъдеще. На следващо място популяризиране на програмите. Както разбрахме, това е възможно чрез партньорства, чрез е, определени проекти в рамките на Еразъм, например. Освен това, опитваме се в рамките на нашата младежка политика да използваме различни канали. Това е много предизвикателно, но е нещо, с което ние се ангажираме много интензивно. Благодаря. Благодаря. И ако успеем всички тези прекрасни проекти и програми да ги направим по-достъпни и по-небюрократични, по-прости, това би било една голяма стъпка напред. Благодаря ви! Но имате по две минути от, за Каролина и за Мартин отговор на въпросите. Thank you very much. Благодаря. Ще бъда пръв. От гледна точка на европейските сенатори, най-плодотворният подход би бил да се помисли кои са пречките пред активното гражданство. Защо и как Европейския съюз се усеща като толкова чужд за гражданите? Защо се възприема като толкова далечен? Защо решенията не дават отговор на фактическите потребности. И тук въпросът е какви са всъщност потребностите и как да ги разберем. И това ни води и до въпроса как един гражданин като мен се чувства, смята ли, че го чуват и виждат. Не, аз, се, аз чувствам, че ме виждат – това, че ни канят нас, е, ни създава у нас чувството, че ни чуват и ни виждат, а това е важно. И ако искате да намерите отговор на въпросите, интернет не може да ни ги даде. Мисля, че ние трябва да изградим взаимоотношения на доверие, а това предполага е, нормален човешки контакт. Ето защо аз мислих за европейските сенатори. Все ми е едно дали са сенатори или посланници или приятели. Помислих си за посланници, но, реш... но си казах, че може би е подвеждащи, но наименованието ми се хареса. Ако е някакъв а, е, пост, който не е платен, това би било интересно. Говорихме, работно място ли е това, длъжност ли е, звание ли е, за да бъде привлекателно то трябва да е доброволно Хубаво могат да се организират срещи на местно ниво, да се зададат въпроси от рода на какво не ви харесва в Европейския съюз, да се чуят отговорите и да се даде възможност на хората, които имат позитивен подход. Но важното е критиката срещу Европейския съюз да бъде полезна за Европейския съюз, като се насърчи тази критика и след това тя да се използва по продуктивен начин. Ние нямаме нужда от разрушителни думи, от разрушителен подход. Когато се стигне до същината на проблема в критиката, това може да бъде много интересно и продуктивно. Кароли. Ще отговоря на полски, ако няма проблем. Много се радвам, че ви харесаха нашите идеи. За нас е чудесно, че успяваме да ги представим тук. По проекта за посланниците идеята е това да не е платена длъжност. Искахме да назначим много посланници. Това могат да са учители, активисти, доброволци, дори и депутати от Европейския парламент, защото понякога и те помагат на младите. Решението да се даде това звание на всички, кои... идеята дойде от това да се даде звание на всички хора, които работят за доброто на Европейския съюз. Сега микро субсидиите, за разлика от други проекти, микросубсидиите биха могли да се предоставят преди проектът да започне, за разлика от други проекти, при които парите се отпускат след приключване на проекта. Достъпът до това финансиране би трябвало да е улеснен. Много са причините, поради които е трудно да започнеш работа по такива програми. Аз, на мен ми е трудно да създам асоциация. Съм обикновен гражданин, но бих искала да направя нещо и би било Европейски съюз да ми помогне да направя нещо, да ми осигури е, някакъв е, минимум, е, с който да ми помогне да е, реша някои проблеми на, на е, такава ранна възраст е трудно да накараш е, е, хората да се справят с бюрократични пречки. Благодаря ви. Мисля, че и тази година стана видно, че тази проява си заслужава, че е много поучителна и полезна за нас. Специално ви благодаря, че ни представихте идеите си днес. Продължавайте да работите по тях, продължавайте да сте все така активни в името на Европа и до развиването на европейската идея. Благодаря ви, че участвахте в заседанието ни. Чудесно е, че и лауреатите на младежката награда Карл Велики продължават да са тук в залата и следиха дебатите. Виждам и много познати лица от Европейската младежка проява тук в залата. Надявам се, че ще продължим да поддържаме връзка. Поддържаме редовни контакти с Европейския младежки форум, чието представители редовно участват в наши заседания. Опитваме се да поддържаме връзка с този форум и да обменяме идеи с него. Пожелавам ви приятен ден тук в Брюксел. Нека сега направим обща снимка с всички депутати с тримата младежи тук на трибуната и може би и с, с всички останали, участвали в Европейското младежко събитие, които са тук сега. Нека направим една голяма обща снимка. Нека слезем, може би, тук отпред, защото няма да се съберем всички на стълбището.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 Преминаваме към следващата и според мен важна точка от дневния ни ред. Разбира се, винаги обсъждаме само важни теми. Ще разгледаме проект на доклад на тема създаване на програмата Европейски корпус за солидарност. Докладчица е колегата Шойдрова. Крайният срок за внасяне на изменения е 26 октомври, 11 часа. Е, Както всички знаете, скъпи колеги, съвсем неотдавна взехме решението за създаването на новия Европейски корпус за солидарност. Миналата седмица официално бе подписан законодателният акт в Страсбург. Това бе в пленарната зала в Страсбург. Разбира се, Проектът тече вече от доста време. Имаме известен опит, но трябва да се замислим и за това как да продължим напред от 2021 година нататък. Никак не бяха леки преговорите, най-вече по финансовата страна. И като се има предвид това, ако просто направим копи-пейст, това ще ни улесни при преговорите с съвета на следващ етап. Но въпреки това комисията предложи някои нововъведения, заличи някои части също така от първоначалното си предложение. Затова и сега трябва да поработим сериозно по този текст. Според мен обаче би било добре много от договорените елементи да бъдат включени в новия текст. Не е задължително винаги да преоткриваме топлата вода. Мисля, че ако направим така, ще подходим и по-интелигентно и най-вече ще си улесним работата при преговорите с съвета. Сега ще дам думата на госпожа Шойдрова, за да ни представи доклада си. Имате около 5 минути. Благодаря за встъплението. Съжалявам до някъде, че младите си тръгнаха от залата, защото докладът е за тях. За мен е чест, че съм докладчик по този регламент. Моят проекто доклад се основава на част от проект за регламент. Заедно с това среща с заинтересованите лица и с комисията. За съжаление, все още не можем да извлечем заключения от сегашният корпус. Бих искал този корпус да предоставя висококачествени възможности за доброволческа дейност, която да мотивира участниците да извършват дългосрочна доброволческа дейност. Това, беше, това бяха водещите принципи. В проект за доклад предлагам решения към най- проблематичните въпроси в хода на преговорите за предишния корпус за солидарност и тук искам да благодаря на предишния докладчик Хелга Трюпел. Първо, аз положих усилия да въведа някои елементи, по които беше постигнато споразумение в трилога, но не бяха отчетени в предложението, особено някои дефиниции. Второ, бих искала да въведа някои известно преразпределение на бюджета за дейностите, за да се гарантира доброволчеството като основна цел на програмата. 86% за проекти за солидарност, 8% за работни места и стажови, 6% за хуманитарни дейности. Това разпределение съответства на 90 срещу 10% разпределение, договорено в трилога. На трето място бих искала да огранича дейностите на страните до доброволчеството не би трябвало да замества националните схеми. За някои е, за някои хора корпуса за, за солидарност може да се окаже единствената възможност. Освен споменатите проблематични е, въпроси, бих искала да предложа е, още някои промени. На първо, заинтересованите лица трябва да се търси редовно тяхното мнение. При програмите трябва да се изпълняват чрез актове за делегация, не за изпълнение. Също така бих искала да увелича видимостта на Корпуса за солидарност. Целта е, в предложението на комисията е 300 и 350 хиляди, така че е, Европейския корпус за солидарност трябва да бъде максимално видими за участниците и за доброволците. Ето защо трябва да има разяснителна дейност чрез динамични средства за информация, в това число социалните медии. Също така трябва да се работи в най-отдалечените региони. Тук бих искала да предложа и ролята на посланниците. Европейския корпус за солидарност трябва да получи силена роля в образователните и други заведения. Бих искала да подчертая целта за приобщаване. Предложението поставя акцент върху приобщаването, но тази подкрепа трябва да бъде по-целенасочено. Предлагам лица с по-малко възможности да получат възможности за за включване чрез корпуса за солидарност. Също така би било добре обратната информация да включва критерия изпълнение на зададените цели. Много е важно качествените етикета за качество да се разграничава по тип дейност предоставянето на работни места и стражове трябва да се разграничават от хуманитарните дейности. Хубаво е да има дефиниция за доброволческа дейност и нова дефиниция за солидарност. Солидарността и доброволната дейност са ключови елементи на предложението. И накрая бих искала да подчертая, че ДВ има изключителни правомощия по главата за корпуса за доброволна и хуманитарна дейност. Сътрудничество ни с ДВ е от особено значение. Тази седмица участвах на първа, в първата размяна на мнения. Много е възможно да работим и с други комисии като МПЛ Очаквам да чуя вашите предложения и разчитам на добро сътрудничество. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank. Das Einverständnis... Председателката, благодаря. Ако останалите докладчици в сянка не възразяват, ще дам първо думата на Мари Терес. Тя издържа до сега, въпреки че е болна. Искаше да участва поне в тези дебати, затова сега и давам думата за две минути. Благодаря ви. Най-напред искам да благодаря на Михайла Шойдрова за чудесната работа и първия проект и първата среща с заинтересовани лица, организирана от нея. Това ни даде възможност да чуем кои въпроси ги вълнуват. Преговорите не бяха лесни и сега трябва да запреднем ръкави и да договорим регламента с, в съответствие с МФР. Съгласна съм с основните цели на доклада за повече видимост на програмата чрез нова комуникационна кампания с акцент върху младите. Жалко е, че те не са вече в залата. Участието в корпуса води за повече солидарност, води към повече солидарност. Доброволческата дейност не би трябвало да бъде еднократна дейност, а трябва да бъде начин на живот. Благодарна съм за обясненията за не за организациите с нестопанска цел трябва да правим разграничение между участващи организации, които могат да бъдат частни или обществени, като НПО. И също така възможностите за доброволческа дейност. Съгласна съм, че дейностите би трябвало да се извършват в контекст на нестопански дейности. Бих искала докладчикът да не забравя, че солидарността предполага високо чувство на отговорност и желание за усилия в, в името на общото благо и в, трябва да, тази дейност трябва да бъде в отговор на обществените потребности и това предполага съответното обучение. Съгласна съм с докладчика, че трябва да има обучение преди и след дейността, благодаря на Михаела за работата и сигурна съм, че ще имаме чудесно сътрудничество при разработването на този регламент. Две минути за Силвия Коста. Благодаря на докладчика за срещата с заинтересованите лица много полезна. Споделя много от твоите наблюдения и проекта е добра основа за работа. Споделям някои елементи. Дефи, първо, дефинициите, които бяха а, предмети на преговорите, когато докладчик беше Хелга Трюпел, комисията отразила много малко темата за солидарност и доброволческа дейност, качество, етикета за качество. Тук не се споменава картата. Ние включихме картата за права и задължения. Те, какво се случи с този въпрос, който ни вълнува? За разпределението на бюджета е много важен въпрос. Много е важно да се каже, че националните системи за доброческа дейност не бива да бъдат подменяни. И трябва да има сътрудничество с тях, те да бъдат допълвани. И трябва да има повече яснота по въпроса за това, че вече има организации, които работят и да се прави разграничение между съществуващите и новите организации. Европейското измерение е много важно. Да, трябва да има изключение за някои случаи, но да е ясно, че опитът на младите в страната да бъде с, заедно с младежи от други страни. Ето това е сътрудничество с националните схеми и доброволческата дейност трябва да получава максимал, по-голямата част от бюджета. Бих искала да разбера как ще се управлява онова направление, което е свързано с хуманитарната помощ. Тук става дума за сътрудничество между различни генерални дирекции, тъй като са две различни програми. И освен това въпрос, който е много важен, е, това е за националните агенции. За мен е много важно да разбера дали ще има комбинация ролята на организациите, според мен, с оглед на нашата регламента, ролята на организациите е много слаба. Казва се, организациите могат да представят проекти, това трябва да се подсили защото без това, без информацията преди и след няма да има култура за добро, насърчаваща доброволческата дейност. Хелга Трюпел има думата. Um, guys... Благодаря. Младежите казаха, че трябва да има усещане за ангажираност с европейската идея. И мисля, че проектът за Европейския корпус за солидарност се свежда точно до това, до ангажираност сред младежите. Разполагаме вече с правно основание. Сега Нашата задача, задачата на докладчицата ни Михаела е да я да усъвършенстват и доразвият. Ще направя всичко възможно, за да я подпомогна. Одобрявам идеята на Тереза за доброволчеството като начин на живот. Доброволчеството трябва да е част от живота на всички ни, не само на младежите. Работата за общото благо е пряко свързана с чувството за ангажираност. Важно е също така всички заинтересовани страни наистина да са ангажирани. Но ще постигнем ли успех във връзка с бюджета? Всичко зависи в крайна сметка от резултата на преговорите с съвета. Това въжи за всички програми. Трябва да разговаряме с колегите тук в Комисията по култура и с всички останали колеги, до които можем да достигнем. За това, че трябва да се работи за по-голяма ангажираност за европейската идея. Това е от полза за цялата общност, както и за младите хора, които ще участват в тази програма. Благодаря, госпожа Билт. Уважаеми колеги, през юни 2010 година аз говорих за Европейския доброволчески, Европейския корпус за солидарност. През октомври 2017 година аз предупредих, че тази програма ще бъде хуманитарен туризъм и участието на трети страни става, ще стане неизбежно. Млади доброволци ще отидат в трети страни с цел туризъм. Това и сега съществува, особено в Азия, където се създават асоциации, които са всъщност туризъм. те изграждат обекти, които не са устойчиви особено полезни Оказва се, че качеството на изпълнение е лошо и не служи за нищо. Европейския съд се институционализира това. Аз констатирам, че комисията признава, че тази програма не постигна обявения успех. За в заключение, госпожо докладчик, липсва комуникация. Но проблемът не е само комуникация. Европейският данакоплатец очаква истинска политика. Благодаря ви. Благодаря ви. Сега бих искала да дам думата на представителя на комисията, но нека преди това отправя към него един въпрос. Вече имаме известен опит с настоящия Европейски корпус за солидарност. Знаете, че в парламента се водеха ожесточени спорове за разпределението на средствата, дали съотношението да е 80-20, 95-5 и така нататък. Най-накрая се споразумяхме за разпределение 90 на 10%. Но сега от Комисията по заетост има предложение за разпределение по схемата 80-20. Какъв е вашият опит в комисията? Кое предложение бихте подкрепили към момента? като се има предвид ефикасността на направлението за заетост. Какъв е броят на участниците в това направление? Какъв е броят на участниците в Другото, тази информация ще е важна за нас с оглед на по-нататъчните дебати, които ни предстоят тук. Имате думата, ако искате да се изкажете. Благодаря, госпожо председател. По въпроса ви, нека първо отговоря на него. Както вече казахте в уводните си думи, решението за Корпуса за солидарност бе взето на 4 октомври. Днес е 10 октомври, т.е. правното основание за този корпус съществува едва от няколко дни. Така че към момента няма резултати. Може да се внесат предложения за проекти за срок доста след началото на работа на корпуса. Първоначално Европейския корпус за солидарност бе комбинация от е, различни мерки, допринасящи за една и съща цел и основаващи се на една и съща база данни. Нямам е, сега данни за всяка програма по-отделно, но по Европейската служба за е, доброволчество има около 8000 трудоустройвания. По другата програма броят е едва 53 но тук трябва категорично да уточня, че тук режимът на изпълнение бе съвсем различен. Имаше специална покана за представяне на предложения. Работихме по различен начин с партньорите. Така че това не е показателно за функционирането на направлението за заетост по новия корпус. Тук ще започнем да прилагаме методологията, която използвахме и при Европейската служба за доброволчество. Там прилагахме някои методи, които се доказаха и с които надградихме над успеха на програмата Erasm+. Плюс. Не бих взела за пример програмата EasyCall. Тя не е показателна за това как ще функционира направлението за заетостта по новия корпус за солидарност. Много се радвам, на вашата оценка. Казахте, че е постигнат добър компромис. Много подробно бе обсъдено предложението за регламент. Комисията е на мнение, че е постигнат много добър компромис. По новото предложение искахме да работим в дух на компромис. Разбира се, предложили сме някои промени по ред причини. Първо, трябва да има съгласуваност с многогодишната финансова рамка, както и с всички останали регламенти. Второ, трябваше да внесем промени там, където това бе необходимо. За това има различни причини. Например, последователност или пък интегрирането на доброволци по една друга схема, която днес функционира, към момента, извинете, функционира отделно. Това е направлението за доброволчество. Целта ни бе да създадем една единна входна точка за младите доброволци и за проекти за солидарност. Не възнамерявахме да се създават паралелни процеси и системи за младите доброволци. Освен това, искахме текстът да не е прекалено подробно разписан. Смятахме, че детайлите могат да бъдат доуточнени на етап изпълнение и че не е необходимо да се разписват в самия регламент още от самото начало. Освен това, трябваше да се промени структурата на текста. Трябваше да решим какво да включим в точките от преамбюла и какво да включим в текста. Условията на сътрудничеството са уредени в текста, а основанията за тях са включени в преамбюла. Затова и текстът в момента е доста по-различен от регламента, който влезе в сила съвсем наскоро. Направихме всичко възможно, за да продължим в духа на много добрия компромис, който бе постигнат по-рано председателката. Благодаря ви. Мисля, че всички трябва да работим за това постигнатите добри споразумения по време на триалога да не се променят сега изначално. Трябва да видим просто къде можем да досъвършенстваме или променим нещо. Не бива да поставяме под въпрос споразумението като цяло. Така или иначе трудно ни бе да постигнем това споразумение с съвет. Михайла, благодаря ви, колеги, за проведените днес дебати. Благодаря ви за коментарите. Радвам се, че всички се обединяваме около основните цели, залегнали в този регламент. Радвам се също така, че са сходни и тълкуванията ни. Бюджетът е от изключително голямо значение. Трябва да подходим внимателно към него. Ще се запозная с измененията, които ще внесете. Ще имаме възможности да ги обсъдим. Надявам се, че ще се установи добро сътрудничество с докладчиците в Сянка. За мен то е особено важно. Показаното от колегата Билд, готова съм да комуникирам с вас, колеги. Ако искате да участвате, Убедена съм, че трябва да общуваме помежду си, да работим заедно, защото Европейският корпус за солидарност е нещо, което е много полезно за хората. С създаването му не се цели създаването на туристическа агенция. Надявам се, че ще си взаимодействаме добре. Благодаря ви. Председателката, благодаря ви, пожелавам ви успех при по-нататъчната ви работа. Допускам, че ще постигнете добри резултати. Нека ви припомня, 26 октомври, 11 часа сутринта е крайният срок за внасяне на измененията. Ще гласуваме на 4 февруари. Така че има още време. Имаме достатъчно време до тогава, за да договорим необходимите компромиси. Благодаря за свършената до тук работа. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Колегата Загоракис вече е в залата. За това можем и да преминем направо към точка 14 от дневния ред. Става дума за повторната употреба на информацията в обществения сектор. Това е преработения текст на директива, ако не греша. Една Richtlinie und... Да, това е преработена директива. Крайният срок за внасене на изменения е 16 октомври, 14 часа. Ще гласуваме на 20 ноември. Сега давам думата на колегата Загоракис, за да ни представи становището си. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. χρήση... Благодаря, госпожо председател. Повторната употреба на информацията в обществения сектор може да се отрази много положително върху обществото и економиката. Знам, че всички вече сте малко уморени. Наближава краят на заседанието. Повторната употреба на информацията в обществения сектор може да се отрази много положително чрез създаването на нови продукти и услуги и използването на ценни масиви от данни. Тази повторна употреба може да е изключително благоприятна за малките и средни предприятия и да допринесе за економическото развитие. Преработеният вариант на директивата през 2013 година включва в обхвата си музеите и библиотеките. Трябва да си изясним още от самото начало, че директивата ни отвежда в правилната посока, тъй като в нея правилно са определени пречките – Повторната употреба на информацията в обществения сектор трябва да е в пълно съзвучие с правилата за защита на данните. Когато се отварят пазарите, това не бива да се отразява неблагоприятно върху сигурността, например. Определени области, като сигурността, трябва да продължат да функционират нормално. Идеята на комисията за не включването на за това, че не бива да се засягат музеите, библиотеките, архивите е вярна, защото директивата функционира добре в тези области. Трябва да има също така и справедлива конкуренция Трябва да следим също така много внимателно и въпроса за административните разходи. Трябва да се използват актове за изпълнение и делегирани актове които трябва да са колкото се може по-ясни и подробни, за да има правна сигурност за всички заинтересовани страни. Не искам да се изказвам повече надълго и на широко. С интерес ще изслушам изказванията на колегите, най-вече на тези от други политически групи. Внесъл съм малко на брой изменения по текста. Мисля, че ако си взаимодействаме с всички политически групи, ще можем да постигнем съгласие по измененията и да постигнем и широк консенсус по текста. Благодаря ви, господин Загоракис, за синтезираното точно представяне на становището ви. За съжаление не са сред нас докладчиците в сянка, с едно изключение. Две изключения всъщност. Първо госпожа Трюпел, след това госпожа Билт не бяхме разбрали, че ти си докладчик в сянка. Ми винаги съм с малки изключения. Okay, uh, thank you to the rapporteur. Um, I think you are... Благодаря на докладчика. Мисля, че, че подходът е сериозен и разумен. Естествено, трябва да има правна сигурност за всички заинтересовани страни. Дефиницията е много ясна, а именно какво е повторно потреба на информация с обществения сектор. Много страни могат да имат предимства, но въпросът е да се спазват правилата. Правилата не трябва да се променят. Според мен всичко това е наред. За мен всичко беше много ясно дефинициите са по-добре формулирани, измененията са разумни, подходът е ясен, хората, които искат да използват информацията, могат да го сторят и информацията, която е в публичния сектор, е на разположение на всички. Аз пак ще погледна измененията, но според мен всичко с тях е наред. Благодаря, Хелга. Госпожа Билт. Merci, Merci, monsieur Благодаря. Повторното използване на информация в обществения сектор не е проблем във Франция. През 2014 година Франция беше четвърта страна в света по дигитализация от ООН. Аз се боя, че основното предизвикателство е по-тревожно защитата на личните данни на европейците, но трябва да кажа, че когато комисията се позовава на анонимизацията на информацията онлайн, тя е, в крайна сметка е, проявява тревожен оптимизъм, защото метода за реидентификация на хората напредна и публичната администрация вече не са в състояние да се правят с тази това явление. Проучване на мита показва, че по банковите сделки 1 милион души не са предоставили идентификация. И няколко въз, възмо, има и средства, които дават възможност да се идентифицират 80% от хората с а, а, географското им местоположение. Благодаря за това предложение. Не смятам, че то ще доведе до някакъв напредък. Благодаря. Сабина, съвсем накратко. Аз съм докладчик в Сянка в комисията по единия пазар. Утре ще гласуваме по този текст. Ние не искаме да разширяваме обхвата, не искаме да утежняваме текста. Въпросът е наистина как да се използват данните в публичния сектор. Това са публични данни. Тук не става дума за това допълнително да се, опуб... да се публикуват данни. Те е, става дума за данните, които вече са налични и тук противореча на госпожа Билд. Става дума за това, че тук не се използват лични данни. Сега за реконструкцията, госпожо Билд, аз съм на мнение, че данни могат да се купят чрез трети фирми, които могат да се... И, и тези данни могат да послужат за реконструкция. Така че би било хубаво и вие да достигнете до същия извод. Реконструкцията не е проблем. Комисията. Благодаря. Благодаря на докладчика, благодаря за коментарите. Най-напред, няма промени за културния сектор чрез това предложение. На второ място, трябва да се каже, че директивата трябва да се приложи в пълен унисон с директивата за защита на личните данни. Сега за публичните предприятия. Тук говорим за важни данни. Ние при повторната употреба много внимателно оценихме мерките, тяхното влияние – и смятаме, че имаме много добре балансирано предложение в този аспект. Сега за таксите. Тук мислим за малките и средни предприятия, защото за 50 000 или 100 000 евро големите предприятия могат да си купят данни. Затова ние искаме да намалим цената на данните в публичния сектор. Сега за програмата Дигитална Европа, която бе обсъждана, ще има възможности за търсене, за намиране. Това изисква директивата. Например, публикуване на хайтек, данните и други дейности. Благодаря. Давам думата на господин Сакоракис в заключение. Няма какво повече да добавя. Искам да благодаря на колегите за ценния, ценните коментари. Надявам се на продуктивно сътрудничество в бъдеще. Надявам се да постигнем един текст, с който могат да се съгласят всички политически групи. И така, 16 октомври, 14 часа, последен срок за изменение. И така, искам да ви съобщя, че следващото заседание е на 22 октомври между 7 и 8.45 часа вечерта ще се състои в Страсбург. То е следващото заседание на 22 октомври между 19-2045 и в Страсбург. Това искам да ви уведомя. И така, благодаря на всички колеги за присъствието. Имаме заседание на координаторите. Виждам 3-4 координатори. Поглеждам Алде дали Яна ще дойде. Тереза ще дойде. Добре, тогава ще изчакаме за 10 минути. И ще продължим нашата работа. 5 nach, machen wir weiter.